социалните работници в категориите, свързани с минималните изисквания и други. Благодаря. Е, благодаря, господин комисар. Аз мисля, че получихме предложение за резолюция. Приключвам тази дискусия. Утре ще гласуваме в 12 часа. L'ordine del giorno reca... А сега по дневен ред се предвижда устен въпрос към комисията във връзка с устойчивостта към антибиотици. Веднага давам думата на автора на доклада, колегата Декастро. За 5 минути. Е, е, е, господин комисар, уважаеми колеги, госпожо председател, днес ние имаме възможността да говорим за резистентността на антибиотици на животните. Това е много важен въпрос за бъдещето на Европейския съюз. Половината от антибиотиците, които се предписват, се използват при животни. Това е, е необходимо средство за производителите, за да могат животните да бъдат здрави и да се гарантира тяхното е, благоденствие. Ние не искаме е, тук да смятаме, че това е някакъв дял право. Искаме просто по-конкретно да се оцени ефективността на антибиотиците, за да се е, борим срещу тяхната резистентност. 2010 година има програма на комисията за е, хуманното отношение към животните. Е, беше посочена връзката между тяхното е, към хуманното отношение, здравето на животните и общественото здраве. Е, така че комисията трябва да се спре на деликатния въпрос за резистентността към антибиотици, Искахме комисията да събере данни и да ги оцени за всички продукти, които се използват за здравето на животните, включително и антибиотиците, за да се види доколко е ефективно тяхната употреба. Една година комисията по съдско стопанство, която имам честа да председателствам, е, настоява пред комисията да е, започне полезни инициативи, е, защото това може да се отрази на човешкото здраве. Господин комисар, госпожо председател, трябва комисията да поеме незабавен ангажимент и да се съобрази с тези данни, за да насърчи не само научната работа, контрола, но да се гарантира ефективността на използването на антибиотиците, за да се използват те ефективно в е, борбата срещу заболяванията на животните. Искам да ви кажа, че животински е, режим при малка енергия може да има е, по-малко заболявания, следователно по-малка употреба на антибиотици. Тоест при е, най-голяма сигурност на храните трябва да се забранят брашната от животни, при пожен, че те имат гастрозаболявания, съобразно прияти документи. Това е искане на Комисията по селско стопанство от 12 април. Утре ще го гласуваме по този въпрос. Тази работа трае от няколко месеца. Искам лично да благодаря на господин Полсен, на сътрудниците и на всички политически групи за тяхното настояване, защото всичко това може да се отрази на конкурентоспособността на европейското е, е, животновътство. Благодаря, госпожо председател. Е, аз сега давам думата на господин Андор, комисар Андор. Първо, искам да почитая, че комисията напълно осъзнава и съответно се притеснява относно заплахата за общественото здраве, което представлява резистентността към микробите и антибиотиците. През 2009 година комисията се обърна към Европейската агенция по лекарствата с молба тя да поеме щафетата по отношение на резистентността към микроби. Едно проучване започна през трет първото три месече на 2009 година Европейската агенция по лекарствата работи с различни агенции и заинтересовани лица за развитие на една система. В резултат на данни, придобити от 10 държави членки, ще имаме информация съвсем наскоро. 12 държави членки, освен това ще дадат информация по отношение на различните данни някои държави членки ще дадат по-подробна информация, като, например, различните видове животни, за които става въпрос. Защо имаме нужда от такава информация? Защото трябва да имаме научен подход. Само ако имаме добри и надежни данни, можем да преценим доколко голяма е проблема с резистентността към антибиотиците сред животните. На второ място, комисията осъзнава, че контрола на резистентността има нужда от а, мултидисциплинарен подход. За това се обръщаме към различни агенции и заинтересовани лица, провеждаме срещи и публични консултации. Комисията работи по отношение на резистентността с Европейската агенция по храните, Европейската агенция по лекарствата, Европейската референтна лаборатория. The Commission is developing a five-year strategy on AMR the strategy will adopt a holistic approach and will contain concrete Стратегията ни ще бъде основана на цялостния подход, като идеята е да разгледаме въпроса с резистентността и по отношение на здравето на хората, така и по отношение на здравето на животните. Ще проведем консултации, ще вземем пред резултатите от тях. Вече говорих за тези консултации. Работи се в момента по отношение на различните лекарства и различните храни. Възоснова на резултатите комисията ще реши как ще изглежда законодателното продължение на 18 ноември 2011 година ще представя всички резултати, до които сме стигнали. Това е деня всъщност за борба с резистентността към антибиотиците. Благодаря. Сега преминаваме е, към изказванията на политическите групи. Започваме с НП. Две минути госпожа Егле. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Първо искам да благодаря на а, колегата Декастро за инициативата и за устния въпрос, зададен към комисията. Темата е много важна. Доколкото не ми разбрах, господин комисар, искате да излезете от теорията и да встъпите в практиката. Наистина, а, тук темата е много реална, много практична, защото антибиотиците трябва да бъдат взети на сериозно, особено за хуманното отношение към животните. Със сигурност антибиотиците са нещо полезно. То може да подобри. Те могат да подобрят здравето на животните и да осигурят тяхното добро съществуване. Трябва обаче да имаме по-полезни, по-практично отношение в тази политика за бъдеще и по-добра координация на европейско ниво. През последните няколко седмици в Комисията по селско стопанство се занимавахме много подробно с този въпрос. Имахме различни дейности. На 12 април, например, имаше едно съвместно разглеждане и имаше и гласуване. Имаше сътрудничество и то много добро сътрудничество между всички групи, което допринесе създаването на този уравновесен текст. Надяваме се утре, заседа... утре дискусите да продължат в пленарна зала. Докладът е много уравновесен, балансиран, както вече казах. Разбира се, съществува полемиката за резистентността към антибиотици, но има и една чисто економическа страна, която трябва да се вземе предвид. Искам да благодаря на всички представители на комисията, също така и на госпожа Полсен за То Искам да благодаря на всички колеги и да пожелая успех на Европейската комисия. Благодаря. А сега от социалистите и демократите господин Каполос Сантос. Една минута. Благодаря, госпожо комис... председател и господин комисар. Е, е, резултатите при използването на антибиотици при заболявания на животните са добре познати и е, са обект на тревога. Има много строга регулация и е, сега Европейския парламент трябва да се спре на нея. Ние имаме предвид е, специфични инициативи и мрежа за събиране на данните за използването на антибиотици, обаче това не е достатъчно е, това не е достатъчно просто да има механизъм за контрол. Трябва да има реални мерки, е, които са необходими, за да може данните да се събират по-сериозно, но също така да има пакет по ОСП, за да се стимулират е, добрите практики. И в е, Комисията по селско развитие ние препоръчваме много по-важни мерки. Госпожа Егле вече ги каза и комисия комисията трябва да вземе мерки за да защити общественото здраве и да сме сигурни, че животинските продукти са от високо качество. Сега от името на групите АЛДЕ господин Пулсен за 2 минути 30 секунди. Так. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Уважаеми колеги, Смятам, че сме извършили фантастична работа в Комисията по селско стопанство. Много рядко една политическа формация е била в такъв консенсус, както сега. Резистентността към антибиотици всъщност е най-голямата заплаха както по отношение на здравото на животните, така и по отношение на хората. Преди време инфекциозните болести бяха най-честата причина за смърт сред младите хора, младежите и младите животни. Не забравяйте, че и животните и хората в това отношение са едни и същи. Те са бозайници. Те имат една и съща имунна система и съответно имат различни, е, еднакви нива на е, резистентност към стреса, съответно имат нужда от антибиотици за справяне с инфекциозните болести. Хуманитарната е, медицина предприе мерки, и успяхме да се справим с болестите, но ако загубим антибиотиците като оръжие, не забравяйте, че ще се върнем във времето на бабите ни и ще стигнем до ситуация, в която банални инфекции, като инфекциите на ушните пътища, например, ще се превърнат в а, смъртоносна болест. Така че е много важно да приемем нещата сериозно. И както вече ви казах, много се радвам. Е, много се радвам, че има подробности. Естествено, има някои неща, които искам е, да бъдат малко по-различни, но като цяло всички изразяваме готовност и воля да започнем работа по този процес. Това е най-важното. Аз вярвам, че утре ще имаме почти 100% вода. Надявам се, че това ще стане и че това ще бъде ясен сигнал за това, че трябва да чуете какво ви казваме. Благодаря. Благодаря. Сега от името на екара господин Нашвард за две минути. Uh, благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и на председателя на Селскостопанската комисия за поставения въпрос. Относно антибиотичната резистентност, да, наистина проблемът е много сериозен. Съгласен съм с това. Това засяга директно и цялото човечество. Ако се намалят ефикасността на антибиотиците, е, тогава е заплашено човешкото здраве. Така че аз е, подкрепям този дебат. Съгласен съм също, че първата най-важна стъпка ще бъде е тясното сътрудничество с различните агенции и с фармацевтичната индустрия, за да следим по-отблизо процеса. Нещо друго. Това обаче не е проблем на интензивното селско стопанство. И ползването на антибиотиците в селското стопанство и то така много относително използване е, е проблем на всички е, фермери. И е, е тясно свързано също и с самият а, сектор на преработката. Много често има ограничения, свързани с профилактиката с антибиотици, това в а, името на качеството. Но аз лично искам да чуя по-подробни детайли от комисията за бъдещата стратегия. Искам да направя три забележки. Първо, трябва да имаме една стратегия, която да е базирана на научни доказателства. Две, тези мерки трябва да бъдат пропорционални. И три, подобни мерки не трябва да представляват допълнителна тежест, а, било то финансова или административна, както за ветеринарните служби, така и за фермерите. Благодаря. Благодаря. А сега от зелените господин Хауслинг. Две минути. Е, скъпи колеги, въпросът е сериозен много е важен. Не само за животните, но и за човешкото здраве. Е, това е проблем не само на Комисията по селско стопанство, но това, като липсва тук, трябва да се каже ясно. Няма достатъчно научни данни. Е, десет държави членки са предоставили данни. Това не е достатъчно. Контролът трябва да бъде по-точен. Е, това е въпросът, който не е включен, е за интензивното земеделие, е, трябва да се прояви специално внимание към него. Е, какво да направим? Е, по ОСП трябва да се насърчава за животновътство, когато се обръща внимание на животните, да се има предвид условията, да се отглеждат здрави животни. С други думи, по-добре профилактика, отколкото лечение. Трябва да имаме дългосрочен подход към антибиотиците. Сега резистентността към тях а, а, засяга тези, които въобще се безпокоят а, за а, животновътството. Dass es Resistenzen, Antibiotikaresistenzen direkt über Lebensmittel gibt und auf dem muss ein wichtiges Augenmerk антибиотиците се поемат от животните, но понякога преминават и е, в храната на хората и могат да бъдат опасни за човешкото здраве. Е, трябва е, да действаме спешно. 50% от антибиотиците, които се прилагат е, на животните е, е прекалено висока е, стойност. Трябва за бъдеще да намалява употребата на антибиотиците. Това е добре за животните и за хората. Сега давам думата на тези, които са поискали думата. Госпожа Неколеско за две минути. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Ziua Mondială a Sănătății marcată... Благодаря, госпожо председател. На 7 април е Световния ден на здравето и резистентността към антибиотици беше обявена за ам, един от основните проблеми. В Европа 25 000 души а, умират а, всяка година заради резистентността към антибиотици. А, причината е в резистентността към антибиотици още от животните най-голем, най-ключовата дума тук е предпазливост. Не, че антибиотиците сами по себе си са лоши, но употребата на тези антибиотици не трябва да ги превръща в неизбежното зло. Просто трябва да ги използваме умерено, предпазливо и за животните, и за хората. И надяваме се, че чрез тази резолюция ще има повече информация както за фермерите, така и за другите животновъди. И, и тази резолюция ще бъде приложена веднага. Що се отнася до храните за животните, този въпрос също трябва да бъде регулиран международно. В Съединените щати над половината от месото, което е в веригата магазини е било проверено, съдържат златни бактерии и други бактерии, които са устойчиви на, на антибиотици, както излиза. И не може само Европейския съюз и европейските фермери да следват нашите правила и да губят пари от това. Благодаря. А сега господин Родост. Госпожо председател, господин комисар, колеги. Трябва да положим всички усилия, за да се преборим с резистентността към антибиотиците. Всички сме съгласни с това. когато говорим за този проблем, не можем да разграничаваме хората и животните. Не можем да позволим а, това да продължава. Говоря за 25 000 души всяка година, които умират в Европа поради това, че а, са резистентни към антибиотици. Те умират от инфекции. Трябва да разгледаме профилактичната употреба на антибиотиците във всички държави членки антибиотиците трябва да се използват много предпазливо. По отношение на животновътството трябва да се положат всички усилия, за да може животните да останат здрави от момента в който се раждат до момента в който вече са възрастни индивиди, защото това е просто е, фундаментално. Е, и за да стане това, трябва да се обърне специално внимание на начина по който се хранат и отглеждат животните. Трябва да разгледаме альтернативни методи, като хомеопатията, например, по отношение на животновътството. Има нужда и от повече научна дейност. Благодаря. Благодаря. Господин Хербандрай има думата за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. Нашите страни Холандия са световен шампион. Не по футбол. Миналата година се разминахме, обаче сме световни шампиони по използване на антибиотици в селскостопанство. Нито една друга страна по света не използва толкова антибиотици, колкото Холандия. И това има пагубни последици не само за Холандия, за цяла Европа. Колега, вече вече каза, че 25 000 човека загиват в Европа от бактериални инфекции. Това се дължи на месото. 80% от пирешкото месо е резистентно на антибиотици и съдържа такива бактерии. Е, намерени са и други бактерии в различни животински мазнини. Например, госпожо председател, трябва да се промени това. Дания посочи, че това е възможно. Трябва твърди мерки, които отиват далече. Ако се е, избегне масовото използване на антибиотици, може да има животни в отлично здраве и които не умират. И комисията пак ни каза, че пак през ноември ще има нови мерки и че през 2012 година прилагането на конкретни мерки ще настъпи. Искам обаче комисията да действа малко по-спешно. Трябва тези мерки да придобият приоритетен характер и е, нека да не чакаме бавните държави членки е, да прилагат такива мерки. Нека да не прилагат твърде късно тези мерки. Не сега е, господин Магинес има думата. Благодаря, госпожо председател. Е, ясно е, че има а, загриженост от всички страни относно резистентността към антибиотици, но като си предвид какво беше казано от комисията, а, имаме проблеми. Десет държави все още нямат конкретни данни, а, и нямаме никакви детални факти, а имаме нужда от тази информация и именно за това искам да кажа не можете ли да, да прегледате какви са най-добрите практики в други държави относно употребата на медикаменти за килограм живо месо за животните? И мисля, че също ще бъде добре да кажем в този дебат, че в фермерите не желаят всъщност да използват антибиотиците. Те го използват, когато, антибиот... когато животните са болни. Антибиотиците струват скъпо и те няма да тръгнат да го дават в питейната вода на животните, ако не се налага. Така че, нека да разгледаме тази стратегия. През ноември да разгледаме подробно проучванията и да нямаме да зачекнем този проблем с животните и с хората в Европейския съюз. Благодаря. А сега господин Яр. Благодаря, е, госпожо председател. Благодарен съм на това, че е, включихте този въпрос в дневния ред. Използването на антибиотиците с опазването на здравето на животните има плюсове и минуси. Антибиотиците могат да представляват а, е, сериозна заплаха за здравето на хората. Имаме нужда от цялостен научен подход, защото използването на антибиотици е, сред хората ще бъде необходимост е, и за напред. Е, има обаче опасност за хората. Когато се прави доклад по темата, комисията трябва да отчита научното мнение. Трябва да се гарантира, че всички държави членки имат мерки за сигурност, както по отношение на гражданите, така и по отношение на фермите и животните. Благодаря. Миколашик има думата. Е, е, сеньора президента, дами и пани, хотел би съм поуказать на един факт, который е, спа... Да, госпожо председател, дами и господа, бих искал да посоча нещо общо а, между хуманната и ветеринарната медицина. На всички конгреси по микробиология, когато се говори за човешката резистентност на антибиотици, говорят за златни стафилококи. А, и а, има резистентност на тези стафилококи е, вече няма антибиотици, които са способни да се преборят с тях. Е, как се стигна до това? Просто защото сме прикрили с антибиотиците е, на животните тонове антибиотици. Просто ние ги тъпчехме с антибиотици профилактично, понякога произволно, в фуражите, в хранителните набавки. Те са наситени с антибиотици. Е, развива се резистентност, човека също развива резистентност, е, човешкото тяло повече не може е, да се предпази дори от вътрешно болнични инфекции. Ето защо комисията трябва да посочи данни и възоснова на тези данни да се търсят нови антибиотици, за да може и хората да живеят здраво, здрави. Пашка има да думата сега. Е, пенетрация продуктов химического и фармацевтического премисъл. Благодаря, госпожо председател. Използването на антибиотични продукти на всички тези продукти на химичната и фармацевтичната промишленост – начина по който са давани, начина по който те се освояват от живият организъм, областите, в които се прилагат такива лечения, всичко трябва да бъде контролирано от, отблизо. Защото те са тясно свързани. Последствията от този процес са тясно свързани с човешкото здраве. Трябва да се опитаме да проучим последствията върху хората, да видим какви са решенията, например новите технологии. Ние трябва да оценим риска, да оценим също опасността от антибиотиците и от резистентността към тях. Трябва да разгледам процеса в цялата му сложност. Благодаря. Благодаря. А сега комисаря Андор. Госпожо председател, уважаеми членове на парламента, стратегията на Комисията за резистентността е, по отношение на микробите и антибиотиците ще бъде представена през ноември и ще дадем информация за това как различните заинтересовани лица могат е, да се вземат с този проблем. Част от е, проблема може би ще се нуждае от промени в законодателството. Съгласен съм с вас, че тук не става въпрос само за животновътството, затова целта е да намалим развитието на резистентност към антибиотиците, като отчитаме и животните. Може да се направят много кампании за повишаване на осведомеността и така нататък. В тази връзка, ето защо смятаме, че трябва да се събират данни за да имаме по-добро разбиране на проблема. Държавите членки демонстрират интерес към предоставянето на данни и това е окоръжително. Имаме естествено и график за действие. В момента се извършва подготвителна работа, правят се оценки на въздействието, разработват се правила по отношение на ветеринарно-медицинските продукти и така нататък. Както вече намекнах, за законовите предложения ще дойдат през 2012 година. Комисията приветства ценното сътрудничество и участие на парламента и очакваме да сътрудничим с всички заинтересовани лица, като общата цел е да защитим здравето на гражданите в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Ясно е, че имаме проекто резолюция. Приключваме тази вечершната сесия. Гласуването ще е утре в 12.